Пен Превъдничонце. Председателят. Wznawiam posiedzenie. витам пани панов panów Откривам заседанието. Добре дошли. Добре дошли, господин комисар. Протоколът от заседанията вчера и приятите текстове вече са налични. Имате ли коментар към протокола? Ако няма възражения по него, този протокол се смята за прият. Също така получих от съвета позиция по първо четене директивата за мрежите